Uh, Скъпи колеги, извинявам се. Мислих си, че трябва да започнем в 10, но сега виждам, че трябва да за... е трябвало да започнем в 9.45, така че нека да а, открия днешното заседание на АВКО. Първа точка вече разгледахме заедно с ЕКОН във връзка с член 22 от устава на ЕЦБ. Втора точка от дневния ред е приемане на дневния ред, който сте получили на 16 май. Не виждам някой да иска промени в дневния ред. Няма възражения. В такъв случай дневния ред е прият в настоящия му вид. Предлагам малко по-късно да ви направя съобщенията на председателя. Те са свързани с Брексит. Продължаваме с точка четвърта от дневния ред. Одобряване на протокол от заседанието от 28 ноември от 14 декември. Разполагате с тях и съгласно установената практика те се считат за прияти, ако до края на днешното заседание не бъде подадено възражение. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. So I am, sorry, I was just told that because we have... Извинявам се. Току-що ми казаха нещичко. Марк Леонард е тук. Той е директор на Европейския съвет по външна политика. Доколкото разбирам, очакваме Вовганг Ишингер. Полета му закъснява. Междувременно, може би, вие малко да ни позанимавате с вашите уводни думи, защото в противен случай, ако трябва да изчакаме, ще имаме проблем с времето. За колегите и тези, които не знаят, АВКО се превърна в отворена платформа за дискусия на всичко свързано с оттеглянето на Обединеното кралство, още от момента, в който Обединеното кралство заяви това свое намерение. Обсъждаме бъдещото сътрудничество на Обединеното кралство и Европейския съюз в областта на сигурността. Имаме Европейски съвет за външна политика и тук в залата е негов представител. ЕСВП, Европейския съвет по външна политика, изготви проучване. Очакваме да видим окончателния му вариант. Ние в Европейския парламент очакваме с нетърпение резултатите от това проучване. Бъдещото сътрудничество в областта на сигурността и отбраната е важно за нас, така че това проучване ще бъде важна насока за нас. Знаем какво каза и госпожа Мей в Мюнхен. Тя също постави акцента върху взаимния интерес от едно сътрудничество в областта на сигурността. Разбираме, че това е един от въпросите, по който и двете страни изличат полза от евентуално бъдещо сътрудничество. Без да се бавя излишно, ще дам думата на Марк Леонард, за да ни представи заключенията си. Благодаря ви. Благодаря, Данута за поканата. За мен е огромно удоволствие да споделя с вас някои от моите размисли е, за това как можем да запазим стабилността и сигурността в Европа след Брексит. Е, това естествено ще бъде един по-продължителен е, процес и той вече продължава доста дълго. Има ключови играчи, Волганг Ишингер, Марта Дасуба, която е заместник министър на отбраната в Италия. Господин Ишингер, когато очакваме всъщност, бе и посланник на Германия в Обединеното кралство. Той познава много добре и въпросите свързани с промишлеността. Робърт Къпър е тук, който е директор, е, генерален директор на нашия екип е, и отдел, който се занимава най-вече с е, изследване на пазара. Много опит има в това отношение и ще го споделим с вас във връзка с въпросите на сигурността и отбраната. Има и едно изследване по тези въпроси, свързано с предстоящото излизане на Великобритания от ЕС. Въпроси, които се отнасят до сигурността, до мира, до киберсигурността, и така нататък. Е, всеки, е, който е, участва в водещата група, знае, че Европейския съюз няма нужда да защитава своето законодателство. В рамките на Европейския съюз това е познато послание, но sui Дженерис трябва да се имат предвид естествено и някои вътрешни аспекти а, на отношенията в рамките на Европейския съюз. Има известни нюанси в този контекст трябва да разгледаме естествено и непосредствените съседи на изток Русия, белязана от нестабилност, Южна Азия, Китай, миграционния поток от съседни региони на Азия и Африка е, престъпността, необходимостта от е, киберсигурност и специални мерки в това отношение. Няма нужда да изброявам всички огромни предизвикателства в това отношение. Европейския съюз е, действително е, освен това, и под натиска на много, така да се каже, национални сили извън е, е континента, имам предвид най-вече е, САЩ и е, изискванията на САЩ към нас за сигурността би трябвало да бъде включена в принципните е, дискусии, които водят институциите тук в ЕСА ще трябва е, първо да е, очертаем ясно стратегията си по отношение на преодоляване на е, предизвикателствата и пречките. Естествено, Великобритания трябва да очертае съвсем ясно графика на своите по-нататъчни действия до завършване на преговорите за Брексит. Но и Европейския съюз на 27-те вече е, така, обяви, че трябва да има определени е, насоки за действие. Е, Мишел Барние го каза в Берлин. И мисля, че се работи по тези въпроси усилено. Да, е, има немалко притеснения и тревоги във връзка с е, излизането на е, Великобритания от Европейския съюз. Европ... Европейските държави, членки на ЕС, вече няма да са същите, както се казва, но и от гледна точка на, Бре... на Великобритания ще има голяма разлика, има различие между това да си държава член и да не си държава член макар и е, близък партньор. Е, ангажиментите на Великобритания е, се базират най-вече на така, особения статут на страната уникалния статут на Обединеното кралство като бивша държава член на Европейския съюз ще играе особено важна роля в това отношение, най-вече в областта на сигурността и отбраната. Това е, е един от най- е, е, близките партньори и в бъдеще след Брексит за Европейския съюз ще е, продължат тесните контакти е, между ЕС е, и Обединеното кралство и в двете посоки. От друга страна, Обединеното кралство ще трябва е, активно да участва в е, колективните инициативи на държавите членки. Е, е едно тясно сътрудничество е, е необходимо и желано и от двете страни. И освен това, ще трябва е, да се подбере много внимателно подхода по отношение на тактическото е, сътрудничество между е, структурите и институциите на партньорите. Е, е, ще има е, не само сътрудничество по утвърдени канали, но и по други допълнителни странични канали, при които ще се налага адхок взаимодействие за намаляване на риска, за и създаване на повече сигурност и стабилност. Но, а, вие знаете, има а, различни групи, е, като Квинт, е, да кажем, а, е, в Обединеното кралство а, има немалко държави членки на Европейския съюз, които се тревожат от а, дейността на а, различни групи, които са особено активни в отделни столици. Институционалният е, подход е много важен, най-вече по отношение на сделката е, за атомната енергия, е, решаването на проблемите с Иран, а също и някои проблеми с администрацията на САЩ. Неща, които ще трябва при всички положения да бъдат в центъра на вниманието при разговорите факта, че Великобритания ще напусне е, е, е, Европейския съюз означава Европейския съвет вече да е, действа без участието на Великобритания. Великобритания да не е представена и в съвета за е, сигурност. Европейския съвет е, е, за външни отношения, за сигурност, за отбрана и така нататък в различните групи към съвета и така но а, а, ние ще видим а, по какъв начин и в, в рамките на какви структури ще се развива сътрудничеството. Нашите делегации в международните организации, в различните а, а, държави, естествено ще поемат а, м, до голяма степен задачите, които до този момент се а, осъществяваха на институционално равнище. Как точно на практика ще заработят нещата? Естествено, имаме е, определени виждания и препоръки в това отношение. Би трябвало да подсигурим бъдещото сътрудничество е, между Европейския съюз и Обединеното кралство. Е, нещата ще зависят е, е, и от общата рамка, а и от специфичните конкретни е, споразумения в рамките на преговорите с Великобритания. Волганг естествено ще се спре по-подробно на тези аспекти при всички положения, както и да протекат преговорите, няма, не бива да се съмняваме в това, че остава сътрудничеството между полицейските органи, между военните структури, на партньорите, киберсигурността, борба срещу тероризма, вътрешна сигурност, е, съвсем е, е, точно ще се договарят всички конкретни аспекти на сътрудничеството. Разузнавателните служби, естествено, също и размяната на информация. Всичко това ще се гради върху едно много дългогодишно партньорство и сътрудничество между държави членки е, в, е, е, все още в тези сфери и при всички положения ние ще разчитаме на съществуващата вече система за контакти. Много важно е, естествено, договореностите да бъдат в подходяща форма, да бъдат съобразени с практическите потребности и желания и интереси на страните в Е, КОПС, Корепер, е, е, групите в съвета ще продължат да работят с съответните структури в Обединеното кралство, най-вече по отношение и на съвета за сигурност на ОНЕ, където Великобритания е пълноправен член, но и в рамките на други международни организации. Много важно е да предвидим и съответните е, страни на сътрудничеството и каналите за обмен на информация и взаимодействие на равнище Европейски съюз и извън Европейския съюз. Е, ще трябва да е, по този начин, може би, и да допълним в известен смисъл структурата на Европейския съюз. Има една група за намеренията. В последните писма, които това беше, струва ми се, четвъртото намерение, е написано съвсем ясно, че трябва да се има предвид и достъпа до фонда за отбрана, структурно сътрудничество, някои аспекти на индустриалното сътрудничество, най-вече по отношение на отбраната ще можем да навлезем в дълбочина в някои е, интересуващи ви въпроси, които са интересни за всички. Е, не искам да отнемам от времето на Вовкан, който има дългогодишен опит в това отношение. Да, благодаря, е, е, посланник Ишингер. Е, добре дошъл. Давам ви веднага думата. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да се извиня за закъснението си. Както често се случва, имаше закъснение с полета ми, за което се извинявам. За да Имаме повече време за разискване. Ще бъда съвсем лаконичен с си изказване. Първо, държа да отбележа, че средата на външната политика и е политиката на сигурност около Европейския съюз в днешният и вид не ни дава възможност да си позволим лукса да имаме несигурност в дългосрочен план относно обхватът, качеството, съдържанието, доверието и способностите на Европейски съюз да играе ролята на важен участник в цялата тази област. Ето защо съм лично убеден и мислям, че, че това е отразено и в а, текста, който подготвихме. Обеден съм, че въпросът, който разглеждаме, не бива да се смята за поредният въпрос, който следва да бъде договорен в а, обяснимо трудните преговори за Брексит. Според мен това е по-различен случай. Въпросът с толкова огромно стратегическо значение за Европейския съюз, че би било добре да обмислим как ние тук в Европейския съюз можем да обмислим бъдещото ни сътрудничество с Обединеното кралство и е по-добре да започнем този процес на обмислене по-рано, независимо как а, текат преговорите за Брексит. Така че нека да не а, е, създаваме впечатлението, че не знаем какво искаме, не знаем дали Обединеното кралство ще остане заедно с нас или няма да бъде част от нашата структура за сигурност в бъдеще. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е също толкова ясен. Може да ви прозвучи банално, но съм твърдо убеден, че в опитите си да оформим бъдещите ни взаимодействия с Обединеното кралство, би било погрешно да използваме като модел съществуващи взаимоотношения с трети страни. Защо? Защото с изключение на Франция, Обединеното кралство е единствената държава членка на Европейския съюз, която е и атомна сила и член на постоянен член на света сигурност на ООН и разбира се също така е член на Г7. Ето защо взаимоотношенията ни с Обединеното кралство са с много по-различно стратегическо значение – смисленото и полезно сътрудничество с Обединеното кралство в областта на външна политика, политика за сигурност. е от изключително значение и не може да го сравняваме с сътрудничеството ни с трети страни, като Норвегия, Швейцария, например. Обединеното кралство е много специален случай и заслужава много специален и по-различен подход. Третият ми коментар е свързан с евентуалните структури. С пълно право в документа изискваме, ако е възможно, да не се създават нови структури. И ще си позволя един коментар тук. Лично аз съм участвал в немалко опити, както в историята на Европейския съюз, така и в историята на НАТО, да се създаде някаква смислена рамка за сътрудничество с трети страни. И най-мощият опит, в който аз лично съм участвал, е тъй нареченият съвет НАТО-Русия. Той беше създаден с най-добрите, с най-добри намерения. На времето президентът Елцин ни каза, че това ще бъде форумът, на който ще се координираме, че Русия ще намери своето място, и ще стане част от семейството. Е, това разбира се никога не се случи. Затова ви призовавам да проявим малко повече предпазливост към тези идеи за създаване на нови институции или нови комитети. Смятам, че би следвало да започнем дискусията като то използваме като отправна точка, до каква степен може да използваме съществуващи вече органи, за да приобщим колкото може по-голяма степен Обединеното кралство, разбира се, доколкото това е възможно за държава, като вече не е членка на Европейския съюз. Госпожо председател, мисля, че обобщих най-важните си коментари. И бих искал само да припомня нещо, което каза Мак Ленард в встъпителното си изказване, което за мен също е много важно. Доклад, който предлага Обединеното кралство в областта на вътрешната сигурност и правоприлагането, Ако това, ако това споразумение бъде подложено на обсъждане, тези преговори ще отнемат доста време. Това е важен въпрос от оперативна гледна точка, на който ние обръщаме внимание в нашия документ. А именно важно е на по-ранен етап да се изготви временно споразумение, за да стане ясно, за да гарантираме, че няма да се стигне до нарушаване на сътрудничеството, дори и да отнеме повече време изготвянето на структура под формата на постоянно постоянно споразумение. Благодаря ви. Сега започваме с координаторите Джордж Шопфлинг и Сатна Бойолайнен. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на двама ви за много е, интересните и е, поучителни встъпителни думи. Имам три въпроса, които са насочени към двама ви, но ако искате, можете да им отговорите, както сметните за уместно. Първият ми въпрос, господин Ленард, е свързан с, с, с първопричините за несигурността и уязвимостта на Европа. Факт е, че всички сме уязвими на външните удари, които изредихте, а именно Русия, Средиземноморието, Китай, климатичната миграция и тъй нататък. Климат, миграция и тъй нататък. Но ако погледнете по общо на Опитът ни от миналото очевидно е, че имаме и сериозен проблем с закупата на доверие в държавата и в ролята на пазарите също така, което се усеща се повече и повече. Въпросът ми е Знам, че все повече и повече от господавателите ни отхвърлят посланията, идващи от елита и да се обръщат към послания, идващи от, от друга ден, зависимо колко непоследователни и нелогични са те, което пък допълнително засилва уязвимостта на Европа. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с този специален статут на много различна трета страна, така увеличихте Обединеното кралство. Струва се, че предвид положението в момента неизбежно ще се е, отнесе по този начин към Обединеното кралство. Очевидно да се намери подходяща форма няма да е, е лесно. Безспорно Обединеното кралство не е трета страна като Канада, например, въпреки че имаме чудесни отношения с е, Канада, все пак естеството на сътрудничеството с Обединеното кралство е съвсем различно. Та, имам два въпроса в това отношение. Господин Ленърс каза, че Обединеното кралство направи своето предложение, но въпросът, който аз си задавам е колко обединено е самото Обединено кралство около идеята да приеме този специален статут и с структурите за сътрудничеството, защото аз става впечатление, че има много сериозна спокъсаност на елита в Обединеното кралство. Да спитам какво е вашето мнение, как ще се развият дебатът в самото Обединеното кралство. Тук включваме, между другото, и Единбург и Белфаст, а не само Лондон. Последният ми въпрос е пряко свързан с този коментар. Нека да си да приемем, е, че се стигне до това институционализирано сътрудничество, което спомена господин Ленърце. Как, как ще се осъществява утрешност, отчетността в рамките на това сътрудничество. Отново ли ще става въпрос за някакъв орган от съставена от технократи на високо равнище или ако има друга форма, как ще се гарантира отчетността, защото ако няма заложена такава отчетност и ако хората не могат да се самоидентифицират с това сътрудничество, не смятам, че то може да устои на по-сериозни удари. Както виждате. Ще се съобразявали с решенията на съда на ЕС и ще трябва ли да се създават специални допълнителни органи и структури? Да, за известно време би трябвало да има някакви преходни разпоредби по отношение на единния пазар. Е, за това сме говорили вече, но не, все още не е играло толкова важна роля в преговорите, както единния пазар. И освен това, още една а, е, а, е, държава, а, която е атомна а, сила и също времено е член на Европейския съюз. А, в съвета за Франция и Великобритания или на Европейския съюз и Великобритания. За гостите че ти дам думата накрая, са като всички колеги зададат въпросите си. Не виждам друго, когато да искате думите, така ще давам думата на обикновените членове на комисията, господин Джеймс. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господа, че сте днес след нас. Аз съм за прекси, така че ще се опитам да... които изпълняват целта от 2% от БВП за отбрана. Много други държави членки са много далеч от тази цел. Също така, в речта си в Ланкастър, министър-председателят на Милионното кралство припомни своето желание е за по-тясно сътрудничество в областта на поверителност и трябва е, да имам да си дадем сметка, че в е, някои въобще ние трябва да се откажем от възможността си за контрол отчетност, за да не засилваме заплахите за сигурността. Имам и въпрос. В момента проектът Галилео е... Галилео е много важен аспект аспект, много важен елемент от системата за сигурност и отбрана на Европейския съюз, но ви искате да изключите Обединеното кралство от него, което ми се струва много необяснимо. Един от ключовите компоненти, който гарантира сигурността и отбраната в нашата страна и в, в целия континент, се изключва от сътрудничество. И мога ли да помоля гостите ни днес, бихте ли могли да направите коментар за значението на тази програма? Дали Европейския съюз може да продължи с тази програма? програма, изключвайки важен участник като Бъденаното кралство и как това ще се отрази на системата за обща сигурност на 1 милиарда евро на, на държава членка. Държа до добре, че да знаем какви са правилата за Северна Ирландия. Господин Тане, благодаря ви, госпожо председател. Публикувах вече две академични статии, посветени на пряксината за положение на сигурността, съгласно член 277.2 от договорите, ще продължи сътрудничеството в НАТО и с държавите членки. И ми се струва, има опасност цялото тези този напред да бъде загубен, особено по отношение на достъпът за базите данни в, рамките на МВР, на ШИС, на Съединен Европейския съюз, който е много важен задължителен елемент в системите за защита на личните данни, достъп до базите данни, сътрудничество в рамките на ПВР. Полствие ще ни трябва нова структура, за да се даде на Обединеното кралство статута, който заслужава като водеща военна сила, сътрудничество с Норвегия и други приятелски страни, включително и Грузия, за бъдеще, например, но изключвайки сериозни, да изготвим истински структури, които да са стабилни, които да отговарят на нуждите на нашите граждани. Никой по време на кампанията за Брексит, ниска армия и британските граждани ще бъдат принудени да служат в нея. Но сега въпросът за общата сигурност и отбрана се превръща в истински сериозен въпрос. И сега се проявяват даващи държави членки. смятат, че Обединеното кралство ще се да го каже геополитически изолирано, ще има само статут на трета страна. Защо всъщност трябва Обединеното кралство да има по-привилегирован статут Нашите разнователни служби ще продължават и сътрудничат в рамките на международното сътрудничество на Интерпол, но се сътрудничество с Европейски службаща на сигурността и отбраната извън НАТО. Не смятам, че това ще даде резултати по очевидни причини. Ето защо ви предлагам отново да се върнем к сътрудничество с Европейски службаща на сигурността и отбраната извън НАТО. Не смятам, че това ще даде резултати по очевидни причини. Ето защо ви предлагам отново да се върнем към Западна на Европейският съюз. Мисля, че ще ми се стори интересна идеята, която защитавам в публикацията си, която има и много критики за Брексит, разбира се, но ми се струва, че неформално ще бъде много трудно да се създаде отново такова сътрудничество. Например, обсъщам възможността да има някакъв специален статут за посланник на Обединеното кралство в съвета за сигурност и отбрана на Европейския съюз и дори тази идея не беше приета от 27-те държави членки, т.е. оставащите държави членки гледат на Великобритания на страната, която им задръжва вратата, така че да се надхвърли сътрудничеството в този му ще бъде много трудно, освен ако не създадем някакви нови структури. Анна Гомеш има думата. Наистина ме зарадвахте днес, колеги. Наистина чудесно е да видим как британци съжаляват, че караме Обединеното кралство да ни сътрудничи в много по-голяма степен по отношение на сигурността и отбраната и така нататък. Въпросът ми е и към господин Ленарт, и към господин Ишингер. Може би ще е добре да имаме един постоянен член на съвета на сигурност, който да сложи край на процес. Да знаете, че ядрената ви програма е част от някаква по-голяма програма, като на ООН, това, но да кажем, че Обединеното кралство е майката на данъчните обежища, тъй като бащата, както всички знаем, е Америка. Та. Въпреки всички мерки, за които намеква парламента на Обединеното кралство, във връзка с случая с Крипъл, питам се дали изолацията няма да накара Британ всички нас. Дори и да е извън Европейския съюз, Обединеното кралство се остава европейска държава. Благодаря ти, Ана. Господин Хаорике. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски. Това е канал 2. Yo querría eh, hacerles tres preguntas. La primera es a propósito del acuerdo que mm, especial. Yo creo que el Brexit. Искам да задам три въпроса. И в крайна сметка реших да се изкажа на испански. Случаят с Брексит не е случай на победител и победен. Тоест не е важно кой ще победи в тази битка. Ако погледнем назад, през изминалите години, ще видим, че Европейския съюз и Обединеното кралство имат много съвместни цели. Ето защо смятам, че ще трябва да имаме специално споразумение с Обединеното кралство. Въпросът ми е дали това споразумение ще включва също така ангажимент по отношение на стратегически съюз в случай на нападение срещу една от страните. Тоест нещо подобно на член 47 от договорите, който ни задължава да се отбраняваме взаимно. Това е първият ми въпрос. Втори въпрос в главата специални споразумения. Ще трябва ли да се включи въпросът за борбата с тероризма, сигурността и разузнаването? И трети въпрос. Както предложи господин посланника, възможно ли е това споразумение да се договори съвместно с останалите споразумения които в момента договаряме с Обединеното кралство, тъй като то се оттегля. Ще трябва ли? Не се ли заблуждаваме, ако смятаме, че може да има едно споразумение в областта на отбраната, което е спецификата на сектора. Благодаря ви, ще се опитам да бъда кратък. Към момента трябва да сме гъвкави и да сме отворени към различни решения. Има няколко неща, които ме озадачиха, когато прочетох доклада. На страница 37 има едно изречение, в което се казва елита на Обеденото кралство винаги е бил прагматичен. Мисля, че през последните години видяхме, че това не е точно така. А за Европа наистина забележително е как британският елит се колебае. На същата страница се е, цитира и Чърчил, когато е разглеждал възможността за Европейския съюз без Обединеното кралство. Спомняте си 40-те години това, което каза Чърчил тогава. Той каза, трябва да има европейска отбрана, дори европейска армия и Обединеното кралство трябва да участва в тях. Това е просто един типичен пример за начина по който британския елит се е колебал. Не се присъединих към Европейската общност за атомна енергия и стомана, но няколко години по-късно го направиха. И сега виждаме същото с Тереза Мей. Да се спра и на програмата Галилео. При първото си изказване за Брексит, след като Тереза Мей стана министър-председател, тя каза Брексит означава Брексит. Няма обаче да участваме в нищо което е част от Европейския съюз, нито в Галилео, нито в която и да е агенция и така нататък. Сега обаче Обединеното кралство реши, че желая да остане в Галилео. И съвсем не е Европейският съюз този, който изхвърля Обединеното кралство. Обединеното кралство взе решение да напусне. Правилата за Галилео, които са възприяти от Обединеното кралство като държава членка, постановяват конкретно, че трети държави нямат достъп до някои части на Галилео, а именно свързани с сигурността заради целите на разузнаването. Така че сега се казва от Обединеното кралство, тръгваме си, но много ви се моля, може ли да преразгледате това правило, към което приехме преди години, но може би сгрешихме а, и понякога а, нали, не се стига до арогантност, която да ни се каже, ама защо ни изхвърляте, защото в крайна сметка британското правителство реши да напусне. Много е несигурно а, политическото положение в страната в момента, така че нека просто да не забравяме, че това е един процес, който все още не е приключил и никой не може да прави прогнози за резултата колеги, казва председателката. Не виждам някой друг да иска думата. Може ли аз да направя кратък коментар и да ви задам въпрос за един неуспех в това отношение? Вие казвате, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз в един специален момент от развитието на съвместната политика за отбрана и сигурност. Европа се движи към създаването на нови мерки, нови институции и може би ще напредваме поетапно в това отношение. Процесът ще е доста динамичен, имайки предвид промените, имайки предвид и взимния интерес на ЕСА и Обединеното кралство. Тоест, на този етап се поема ангажимент за нещо, което все още не съществува, което ще бъде създадено. И това е основното предизвикателство. На следващо място, когато чуваме, говорим с преговарящите, чуваме, че има несъответствие в разговорите с Обединеното кралство в много отношения. относно правата, ангажиментите и правилата, които ще изисква Европейския съюз от Обединеното кралство. Виждаме и готовност за диалог на високо равнище от една страна, но пък от друга страна не виждаме някаква постоянна ангажираност в това отношение, като че ли се избира само това, което е в интерес на Обединеното кралство, но не се наблюдава ангажирано за участие в други дейности. Така че има несъответствие, асиметрия по отношение на готовността да се поемат ангажименти и да се получат насрещни права. Ако вземем предвид и времето, с което разполагаме, за да финализираме споразумението, виждаме, че това се превръща в допълнително предизвикателство. Не знае дали виждате същата асиметрия в подхода, който прилага Европейския съюз. Не мога да ви предоставя цялото време, което ви е необходимо, за да отговорите, тъй като ще трябва да гласуваме, но наистина ще ви бъдем благодарни, ако отговорите на зададените ви въпроси. В рамките на няколко минути ще отговоря на някои от въпросите. Първо, важно е това, което каза Чарлз Танок за разминаване по отношение на сигурността. Европа не са запознати с този момент. Но има много въпроси, включително сложни такива въпроси, които са пряко свързани с структурата на Европейския съюз, европейското законодателство, европейско и те са различни от въпросите, които обичайно намираме в дневния ред на Европейския съюз. Има търговски притеснения и от двете страни, от страна на ЕС и от страна на Обединеното кралство в рамките на Галилео. Отношение е различно от несъгласието в други отношения. По отношение на сигурността ще трябва да се създаде прецедент. Тъй като ще говорим за трета държава. Уникално е да не е отслабен, да защити възможността си автономно да взема решения. Именно и за това договорките с Обединеното кралство трябва да се прилагат към всички трети държави. Ако от страна на Обединеното кралство има воля да се признае компетентността на Европейския съд, това ще улесни преговорите, но в противен случай ще е трудно и гъвкавост е необходима, за да може Обединеното кралство не да участва в вземането на решение, но все пак да участва. Така вие навлязохте в сърцевината на основните притеснения. Знаете, че в момента се оказва голям натиск съвета за сигурност от Китай, от сега действащия ред. Ето защо трябва да помислим как бихме могли да прехвърлим принципите, които прилагаме в други области към съвета за сигурност и да помислим за нова форма на сътрудничество. В това отношение ще трябва Благодаря ви. Благодаря ви за интересните коментари. Марк и аз не можем да отговорим в отбраната. Без значение в кои други институции всички ние Обединеното кралство не се грижим едни за други – и не разчитаме към това понятие. Ако не сме заедно, елките в рамките на споразумението от една страна и въпроса за сигурността и отбраната от друга. Натъкваме се на много сарказъм и горчевина в Обединеното кралство. Страсти, емоции не трябва да са част от дискусията – тъй като това е изключително важна дискусия за националната след Брексит. Обединеното кралство ще продължава да има специален статут. Подобно нещо. Така че това, че Обединеното кралство толкова дълги години е било част от Европейския съюз, ще направи така, че Обединеното кралство привилегия. Имаме си добро извинение да не го направим. И накрая имаше въпрос за О. Доколкото разбирам, и Франция, и Обединеното кралство механизъм под формата на един класически дипломатически такъв, който дава възможност да се водят интензивни дискусии. би било това да е така, ако сте от държава, която не е постоянен член. Моята държава не е постоянен член. Анция е в съвета на сигурност от името на Европейския съюз, смятам, че дали това ще е така, решение трябва да вземе Франция. И този въпрос трябва да се обсъди в Париж, а не тук. Благодаря ви. Благодаря, господин посланник. Извинявам се, не казах в началото, че заседанието не се излъчва в интернет. Надявам се, че сте се разкрасили. Ще останете в архивите ни за винаги. Бих искала да кажа също така, че използваме нашата парламентарна комисия като една отворена платформа, в която може да се обсъждат всички въпроси, свързани с Брексит. в този контекст горещо ви благодаря за вашия принос след няколко месеца ще обсъждаме тук и препоръките на Европейския съюз за това дали да се приеме или да не се приеме споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Благодаря ви за това, което казахте, господин посланник, за емоциите, за страстите. Трябва да оставим на страна емоциите. Вие казахте, че има си че си има причина да изискваме подобно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Обединеното кралство. За нас беше много важно да го чуем. Благодаря. Um, Колеги, искам да ви съобща, че някои от политическите групи ще имат проблеми да съберат достатъчно от своите членове за гласуването. Така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 Можем ли да направим е, е, едно пробно гласуване, за да знаем дали имаме кворум и ще можем ли изобщо да проведем? Okay. Започваме с гласуването. ролята на институциите е, и гражданите в е, Европейския съюз. Има някои параграфи, по които вече сме се споразумяли формално с е, комисията Реги, но става дума всъщност за един доклад, който е от изключителната е, компетентност на Реги. Ние ще гласуваме, но окончателният доклад е, трябва да знаете, че ще бъде изготвен от Реги. И така, някой желая ли да вземе думата? Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза. В моята работа по това досие надявам се, че ще с гласуването си тук в АВКО ще е на институционалната концепция на Европейския съюз. Да, добре, благодаря. И така започваме с компромис. Първи, кой е за? Е, против? Е, приема се. 43-то изменение за, против. Моля ви да направим проверка по 43. Гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Ах, не, извинете, бъркам нещо. Все пак, компромис 2. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Въздържали се, мисля, че се приема. А сега, Реги а сега изменение 40. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Струва ми се, че са отхвърли, но не съм абсолютно сигурна. Предпочитам да направим проверка, моля. Малко ме объркахте. Сме по 80-то изменение. Моля, гласувайте. Един човек от НП в повече. Против, въздържали се, приема се. Компромис 10 са. Против, въздържали се, приема се. Против, въздържали се, приема се. 94 за против, въздържали се, приема се 95 за прогласуване. По 97 изменение. Отново нещо се приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против,